Ah. Благодаря, госпожо председател. Днес видяхме, че Европейският парламент се предпочита да остане насаме със себе си. Милиони граждани не могат да участват в образователните системи и това е вследствие на една политика, която се провежда от Европейския съюз. Е, колегата Джо Лайнен предупреди, че парламентът може да бъде дестабилизиран от различни пар- партии. От седем малки партии от Бундестага се вляха депутати в Европейския парламент, но аз не смятам, че това може да е дестабилизиращо за Европейския парламент. Моята партия НПД ще е във всички случаи против ограничението на демократичните права. Аз, казва председателката, нямах намерение да ви дам думата да говорите за реформите в Европа. Това е също важна тема, но аз бих искала да дам думата на господин Пошничек. Затова давам сега думата на а, господин Корбинген. Благодаря. Аз гласувах против против е, този текст, реформата на избирателното право. Темата се третира прекалено опростенчески. Много неща бяха замъглени. Смятам, че Европейския съюз като такъв не бива да продължава да съществува. Това беше кратко изказване. Може би ще може да хванете и такси отвън. Следващият колега. Тук в парламента съществува голяма неудовлетвореност, че депутати, които са избрани от собствените си граждани, изведнъж се оказва, че трябва да бъдат избирани с европейска програма, т.е. да бъдат изкуствено подкрепени европейски партии. Това предложение за подобни политически партии всъщност издига идеи да се сложи логото на европейските партии по предизборните материали, т.е. отново се измества властта от националните към европейските партии. И от това се става и голямо отдалечаване между гражданите и политиците. Аз съм против това предложение и се надявам, че съвета няма да пусне такива предложения. Господин Балч. Следващият колега. Благодаря, госпожо председател. Изборната реформа. Аз гласувах против нея, защото съм на следното мнение. Европейските парламентарни мандати подлежат на различни системи. Това са конструкти, която не подкрепя разнообразието в Европа. За щастие не сме загубили все още това разнообразие. Това предложение иска да, да създаде уравновиловка в Европа и това никак не ни харесва. Надявам се никога да не стигнем до тук. Предложението пре, е, говори за общи избирателни райони, общи избирателни списъци и за ръководители на европейски партии. Тоест, в крайна сметка, говори се за премахването на националните държави. Последният оратор по темата господин Полчак. Благодаря, госпожо председател. Аз искам също да кажа нещо по тази тема. Аз се исках и да говоря за предишната тема за бъдещето на авиацията, но не ми бе дадена думата. Не можах да изразя своето мнение. Сега, що се отнася до изборното право? Докла... Подкрепих доклада на госпожа Хебнер и господин Лайнен. Аз смятам, че нещата, че времената се променят. Аз не бях съгласен с някои параграфи, а именно равнопоставеността на половете, те тълкуването на равнопоставеността, но имаше и много положителни идеи, като например възрастта, хората да могат да, въз, да гласуват на възраст още 16 години имаше и други неща. Господин депутат, може да останете прав. Ако искате да кажете нещо за бъдещето на авиацията, може да го сторите сега. Благодаря. Искам да кажа нещо и за пакета за авиацията. Искам да кажа как гласувах. Аз подкрепих текста. И го подкрепих, защото смятам, че за последните години хиляди работни места бяха загубени в сектора. Това е е, обезпокоителен сигнал. Трябва да се концентрираме върху конкурентоспособността на сектора. Това е отразено в доклада, но в същото време трябва да премахнем излишните тежести за бизнеса. Бюрокрацията имам предвид, несигурността. Подкрепих доклада. И благодаря още веднъж за това, че можах да обясня защо го подкрепих. Председателката, благодаря на колегите. Искам да ви кажа, че протоколът от това заседание ще бъде одобрен в началото на следващото пленарно заседание. Ако никой няма възражения, то